Много добре е, че за пръв път в тази зала можем да приветстваме една банка. Благодаря, господин Шмидт. Утре ще бъде гласуването в 11.30. Сега преминаваме към доклада на господин Скинер за схеми за гарантиране на страхователните вземания. Давам думата на Санчес Преседо за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Аз е, говоря вместо колегата Питер Скинер, който е докладчик по този доклад. Той изпраща своите извинения към всички колеги, защото не може да участва в този дебат, макар че много би желал. Първо, от името на господин Скинер, позволете да благодаря на всичките докладчици в Сянка за сътрудничество, отличната работа, която извършиха по доклада. По отношение на схемите за гарантиране на застрахователните вземания, важно е да се защитят евентуално застрахованите от евентуалното изпадане в неплатежоспособност на застрахователите при изключването на полиците. Схемите, които в момента е, съществуват в държавите членки, съдържат различни елементи, които отразяват различията между пазарите. Докладът поставя едно минимално ниво на хармонизиране по отношение уеднаквяване на това многообразие в държавите членки. Докладът призовава комисията да подготви директива, която да стандартизира тези минимални изисквания, които да отразяват практиките на държавите членки, за да може да се предостави минимално ниво на защита на потребителите по отношение на ползваните от тях застрахователни продукти. При, освен това, призовава комисията да направи подробно, подробна оценка на въздействието като разгледа различните застрахователни схеми в Европейския съюз, за да може да бъде изградено единно поле за участието на всички участници, единен модел за финансирането на системата за защита в случай на несъстоятелност на застрахователните дружества призоваваме е, комисията да подготви подобни предложения. Освен това, господин Скинер е, ще продължава да работи в е, тясно сътрудничество с комисията в хода по преговарянето на различните аспекти от този доклад. Благодаря ви. мадам, пардон, Форд. Мадам Форд. Госпожа Форбс. Благодаря. Предайте благодарността ми на докладчика. Обедена съм, че господин Скинер би искал да има съгласувана рамка. Благодаря му за това, че спазва принципа на субсидиарност. Няма да гласувам за неговия доклад обаче. Разходите и цената на застраховките се повишават в много страни, във всички сектори. Застрахователите са изправени пред намалена възвръщаемост но тъй като исковете са, по, те, исковете са по-високи, всички тези разходи бяха добавени още преди комисария Рединг се намеси в дебата за жените шофьори. Има опасност застрахователните полици да станат недостъпни Европейската комисия често приема предложения, които водят до повишаване на разходите, но нямат особена практическа полза. Каква е ползата от това да се осигури допълнителна защита на потребителите, ако се окаже, че огромен брой потребители въобще не могат да си купят застрахователни полици. Госпожа Флашикова Бенова има думата. Благодаря, госпожо председател. Финансовата криза ни показва, че доверието на потребителите много отслабва, защото има малки обещетения, които се предоставят. Възможностите за застраховане могат да бъдат използвани от потребителите при положение, че компанията е несъстоятелна и тогава потребителя би трябвало да има защита. Има различни нива на защита на потребителите, различия между държавите членки, различия в критериите, в начините по който работят схемите в отделните държави членки, а ние бихме искали да запазим доверието на потребителите в крайна сметка. Затова мисля, че трябва да има обединение относно защитата по принцип в Европейски съюз. Така че потребителя би трябвало да знае, че каквото и да купи е застраховано и че той ще има възможност да има обещетение до 100% на територията на Европейски съюз. Госпожа Басеско за една минута. Благодаря, госпожо председател. Европейския съюз трябва да осигури закрила на потребителите, които имат застрахователни полици в случай, че застрахователното дружество фалира и не може да изпълни задълженията си. Но трябва да сме внимателни и да не доведем до изкривяване на трансграничната конкуренция. Румъния е една от 11-те държави членки, които в момента имат обща схема за гарантиране на застрахователните вземания. Половината обаче от застрахователния пазар в Европейския съюз няма такава защита. Ето защо искам да подчертая важността да има правна защита за застрахователните вземания в целия Европейския съюз. Трябва да е възможно националните системи в застраховането да го направят, защото това е въпрос на субсидиарност. Благодаря. Господин Кели. Приветствам доклада на господин Скинер. Целият въпрос за застраховането придоби много голямо значение. В моята страна им възникна една странна ситуация. Заплатите намаляват и заедно с това цените на застраховките се повишават главоломно. Това въжи и за здравното осигуряване и за други. Ето защо много потребители не могат да си позволят застраховки, което едва ли е полезно разходите за страхователните позиции се повишиха 6 пъти и ако прочетете дребния шифър, много ситуации нямат застрахователно покритие. Ето защо е необходимо проучване на въздействието, за да се създадат условия на равнопоставеност, за да могат хората да бъдат застраховани за това, за което смятат, че са застраховани за което плащат. Благодаря, господин Кели. Господин Пашка има думата. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, 2013 година директивата за е, платежоспособност ще бъде е, факт и във всеки случай тази директива в сегашния си вид не защитава потребителите, ако го, е, компаниите застрахователни изпанат несъстоятелно. Следователно, призовавам комисията да хармонизира схемата за гарантиране застрахователните вземания. Защото в някои държави членки има различни схеми. За сега ще бъде добре да предложим единен модел за всички, защото в противен случай е възможно да се отклоним от модела от субсидиарност. Когато става въпрос за различията между държава происход, държава приемаща. Имайки предвид голямия географски регион, мисля, че е, принципа на държавата, приемаща държава и съответно дружествата в тях да бъдат водещи, според мен е добре. Така че необходимо е да се хармонизира а, е, схемата. Господин Миколашек, благодаря госпожо председател, господин комисар разликите в системите за гарантиране на застрахователните вземания се дължи на различното положение в държавите членки. Това е проблем обаче за потребителите, защото не знаят коя система се прилага. Системата за застрахователни вземания трябва да осигурява същата защита на всички потребители, да осигурява обещетения тези обещетения да се предлагат и в случай на неплатежоспособност на финансова институция. Необходимо е да бъдат уеднаквени в по-голяма степен условията на застрахователния пазар. Но най-важното, по мое мнение, е да се защити в еднаква степен потребителя, независимо от страната, в която се намира или рисковете. Господин Рен има думата. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, искам да поздравя господин Скинър и неговия заместник господин Санчес Преседо и Комисията по економически въпроси за доклада за схеми за гарантиране на застрахователните взимания. Това е стъпка напред в европейския подход към преодоляване на разпокъсаността и то в рамките на минимална хармонизация. Европейската комисия смята да приеме предложение за директива до края на 2012 година. Надявам се, че между нас ще има съгласие по много от въпросите, залегнали в доклада, то, като например принципа на държавата по происход и предоставяне на потребителя адекватна информация чрез единен информационен център. Има обаче въпроси, в които бялата книга е, и излага становища, които не съответстват напълно на тезите в доклада. За застрахователното покритие в Бялата книга се казва, че схемите за гарантиране трябва да гарантират всички видове полици на нивото на финансиране. Бялата книга казва, че нивото трябва да се определи на адекватно ниво с подходящ преходен период. Дали финансирането трябва да бъде предварително или последващо, позицията на Бялата книга е, че схемите за гарантиране на страхователните взимания на национално ниво трябва да се финансират поне до определено ниво а, на, а, чрез предварителни а, е, в предварително финансиране. Възможно е обаче да има допъл... те да бъдат допълнени и с е, последващо финансиране. Докладът на господин Скинър а, е, идва в важен момент, а, в който подготвяме европейски режим за схеми за гарантиране на страхователните вземания. Смятаме, че в бъдеще няма да бъде много трудно да а, сближим позициите си и се радваме, че парламентът проявява решителност. Докладът е много добра основа за нашата съвместна работа. Благодаря за вниманието. Председателката благодаря. Е, дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре в 11.30. Следваща точка в дневния ред е устен въпрос по отношение на приложението на принципа на субсидиарност след е, Лисабонския